Uh, um, Уважаеми колеги, имаме много натоварен дневен ред. Нека започнем работа на време. Ще започнем с приемането на дневния ред. Ако няма възражения срещу него, той се смята за прият. Одобрение на протоколите от заседанията на 25 юни и 25 септември. Ако няма възражения срещу протоколите, те също се одобряват. Съобщение на председателя във връзка с режима на превод. Имаме превод на всички езици с изключение на датски, хърватски и ирландски. По отношение на препоръките на координаторите. Господин Дот от ЕКР е докладчик по регламента за предотвратяване разпространението на терористично съдържание онлайн. Той замества колегата Хелга Стевенс. Подкрепяте ли това? Приемате го. По отношение на делегираните актове и актовете за прилагане, 28 ноември парламентът получи проект на директива за изпълнение от страна на комисията за създаване на технически спецификации за обозначаване на огнестрелните оръжия и основните им компоненти по директива 91477 за контрол върху придобиването и притежаването на оръжия. Основният акт е директива 2017-853 на Европейския парламент и съвета от 17 май 2017 година за изменение на директива 91477 за контрол върху придобиването и притежаването на оръжия. Приемането на този акт ни е съобщено, то е съобщено на всички членове на комисията Либе чрез бюлетина на 30 ноември 2018 и бе определен вътрешен срок за внасене на възражения. Ако искате да поставите такива, моля уведомете секретарията преди 12 декември 12 часа на обяд. И сега, днес имаме дълго гласуване от 17.30, може би до 19 часа. Моля да се снабдите с картите си за електронно гласуване за тази сесия. Предполагам, че ще дойдат и други колеги. Благодаря на тези, които вече са тук и ни слушат. Още едно съобщение, колеги. Всички сте поканени да участвате в парламентарен диалог с църковни, религиозни и философски организации, съгласно член 17 от договора. Домакин ще бъде заместник председателят Мерит Магинес. Ще се състои на 4 декември вторник. Казва се Религията и правата на човека в Европейския съюз обща отговорност. Председателят на парламента и първият заместник председател са организатори. Това е покана, която моля да си запишете. И така сега можем да продължим с дневния ред по същество. Точка трета. Прилагане на хартата за основните права в Европейския съюз в институционната рамка на Европейския съюз. На 5 ноември докладчикът по досието господин Де Йонг представи своя проект на становище. Поступили са 67 изменения и сега можем да започнем да обсъждаме тези изменения. Бих замолил господин Де Йонг, нашия докладчик, да се изкаже първи. Заповядайте. Uh, Благодаря, господин председател. Мога да бъда сравнително лаконичен. тъй като виждаме и броя на депутатите в залата за това вълнуващо и тежко досие. Е, не чак толкова. 67 са измененията с предложения за подобрения на текста. Повечето от тях препоръчвам. Има някои насочени към заличаване на текста или ограничаване на приложното му поле. Та там имам отрицателна препоръка. По отношение на тези изменения, с които се добавят елементи към становището, е, Възоснова на тях съм обособил три компромисни изменения, които ще обсъдим на заседанието на докладчиците Сянка сряда. Не мисля, че е, има някакъв много съществен фундаментален принос към проекта на становище, но единственото, което бих искал да обсъдя с докладчиците в Сянка и мога да го кажа още тук, е, че официално това е становище предназначено за Комисията по конституционни въпроси във връзка с изпълнението на хартата от страна на Европейския съюз, т.е. в институционната рамка на Европейския съюз. А повечето изменения бяха насочени към това как Европейският съюз да гарантира зачитане на основните права в държавите членки. Не съм фундаменталист, за това се опитвам в компромисите да обхвана и тази е, гледна точка, но може би е добре да бъдем по-целенасочени и да се съсредоточим върху институциите на Европейския съюз. Смятам, че тук следва да постигнем е, е, качествен напредък и да постигнем консенсус сравнително бързо по този проект на становище. Председателят, благодаря ви. Някои колеги желаят да се изкажат. Някои докладчици в сянка също са тук. Най-напред докладчика в сянка от страна на социалистите и демократите Кристин. Благодаря, господин председател. Ще започна с благодарност към колегите, които подкрепиха моите изменения и искам да под ставя няколко въпроса, които са важни за социалистите и демократите. Първо, наистина за изпълнението на хартата от страна на държавите членки, защото член 51 уточнява, че хартата се е, прилага, когато се изпълнява правото на Европейския съюз. Това трябва да бъде изяснено. Трябва да се разшири е, прилагането на хартата в интерес на всички граждани. Внесла съм изменения, досежно позитивно правните задължения за изпълнение на хартата. Държавите членки трябва да предприемат действия в момента, в който са поставени под заплаха правата, прогласени в хартата. Е, изменение 38 е интересно. То предвижда механизъм за проследяване спазването на тези права, е, както в държавите членки, така и в институциите на Съюза. И искам да кажа, че има едно изменение, внесено от Полша по време на заседанието на министрите на правосъдието през октомврите. Полша се противопоставя на редица от измененията. Трябва да припомня политическия контекст, в който работим. За съжаление, това е тежък политически контекст. И това, което направи Полша е без прецедента. Е, групата на зелените и разбира се докладчиката споделят голяма част от нашите изменения и утре сутринта или на заседанието, което вие посочихте, с удоволствие ще участвам в обсъждането на тези идеи. Благодаря, Кристина. Господин Нюрек, докладчик Сянка от страна на европейските консерватори и реформатори. Благодаря, господин председател. Измененията, които сме внесли, са насочени към две области. Първо, принципът на субсидиарност. Длъжни сме да се придържаме към онези компетенции, които са предоставени на Европейския съюз. Това е общ принцип. Има и по-частен въпрос. Надявам се, че ще намерим компромис в окончателния текст на становището. защото тук има прието решение на Европейския парламент. Какво имам предвид? Правата на родителите, които поддържат връзка с децата си. Знаем за конкретния случай с Юдендамт в Германия, но има и други конкретни проблеми, например свързани с член 24 от хартата. Така че надявам се измененията посветени на правата на родителите да поддържат връзка с децата си ще бъдат приемливи за докладчика и тази проблематика ще намери място в компромисните изменения. Това е посоката, в която ще работим. Председателят, благодаря ви. Господин Теракабрас за зелените. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че колегата Де Йонг е доволен от това, че в залата има колеги от комисията които участват в обсъждането на неговия доклад. Благодаря ви за тази оценка. Значи, проектът на становище от докладчика отразява част от опасенията на нашата група. Днес получихме компромисните изменения, изготвени от докладчика и на пръв поглед един много важен въпрос за нас е отразен, а именно разширяване на приложното поле на хартата – Фактът, че хартата се прилага само към държавите членки на Европейския съюз, когато те изпълняват правото на Европейския съюз, това е съдържанието на член 51, е източник на дефицит и мнозина граждани го възприемат е, като е, несъвършена разпоредба или нещо по-лошо дори. Е, тази разпоредба и това положение могат да доведат до по-голямо отчуждаване от Европейския съюз. Затова различните европейски институции трябва да се замислят за разширяване на приложното поле на хартата. Това е въпрос от възлово значение за нас. Изключително важен. И аз съм сигурен, че с докладчиците в Сянка ще успеем да изготвим едно много добро становище. Благодаря, колега Теракавръс. Някой друг желая ли да се изкаже? Не. Денис, благодаря за работата ви. Всъщност аз е, бях тук, когато започнахте работа по това становище. Е, това е становище към АВКО, както казах. Би трябвало да бъде доста техническа по съдържанието си работа, но все пак има 67 изменения, което означава, че той е предизвикало интерес. Всичко е интересно. Благодаря. Е, наивно е да се смята, че няма да постъпят изменения, по който и да е въпрос, както каза и Кристин. Сега имаме действително в ръцете си едно много интересно становище. Гласуването е насрочено за януари месец. Желаете ли да допълните дискусията, която се проведе? Не. Искам само да кажа, че Кристина бе права. Всъщност не в сряда. Утре е заседанието на докладчиците в Сянка. Аз го очаквам. Утре е насрочено, а не за сряда. Да, добре, благодаря. Ами, е, залата е много голяма, за това и изглежда, че няма много широко присъствие, но ако сме в е, зала, в е, сградата Ян, щяхме да изглеждаме по-многобройни. Следващата точка от дневния ред прилагане на разпоредбите на договора относно засиленото сътрудничество. Това е становище пак към АВКО. Колегите от комисията АВКО иска да направят доклад по въпроса за разширеното сътрудничество, за да видят какви заключения могат да бъдат изведени от използването на този нов механизъм. Комисията Либе дава становище тъй като тя има изключителна компетентност по материята, свързана с Европейския прокурор, чие, чието създаване е резултат от прилагане на специфичните правила за разширеното сътрудничество на основание член 86 от договора. Господин Здеховски, имате думата, вие сте докладчик. Да, благодаря за това, че сте тук за обсъждането на моя доклад. Ще бъда съвсем лаконичен, преминавам на чешки. Киновим справодаюм за, за то, че... Благодаря ви. Благодаря сърдечно. Най-напред искам да благодаря на докладчиците в Сянка които изпратиха първоначалните си коментари. Миналата седмица успяхме да изготвим текст, изпратихме го на всички колеги. Въпросът е да гарантираме ефективна съвместна работа. И и този механизъм да стане по-лесен за използване от всички държави членки. Всъщност няма чак толкова много инициативи до сега, при които да е използван механизмът на засиленото сътрудничество. И когато видяхме тази статистическа информация, зададохме си въпроса защо. Защо се е получило така, че в повечето области държавите членки са искали да имат повече гъвкавост, повече развитие в Европа, а не използват механизма за засилено сътрудничество. Ами всъщност този механизъм не функционира така, както би следвало. И идеята на нашия текст е да гарантираме, защото, например, е, да бъде стимулирана дейността на Европейската прокуратура – и аз приканвам държавите членки, които до сега не са използвали този механизъм, да се включат в него. До 7 декември, 1 часа, всички изменения трябва да са стигнали до мен и след това, следващата седмица, ще проведем заседание на докладчиците Сянка Страсбург. Благодаря много. Оглеждам се, за да видя дали някой желая да вземе думата. Не, Томаш. Вие казахте 7 декември е срокът за внасене на изменения. Благодаря много за вашето изказване и за това, че представихте становището си. Ценим високо работата. Колеги, доста бързо се справяме. Стигнахме до точка 6. Аз съм докладчик. Да продължим ли? Това се питам. И така, колеги, ще продължим работата по дневния ред, защото предстои да гласуваме по много актове, така че трябва да работим без прекъсване. Малко изпреварваме програмата си. Зная, че има колеги, които ще дойдат за съответната точка. И ако прекалено бързо се движим по програмата, ще изгубим тяхното присъствие, ще се лишим от него. Но откровено казано не знам какво да направим. Ако не възразявате, ще спрем работа за 5 минути. 5 минути, ако не възразявате. Прекалено бързо работим. Което означава, че колеги, които са планирали да дойдат за началния час на следващата точка, няма да могат да го направят. Да, това е така по... и за следващата точка. Благодаря много за вашето любезно търпение. Ще възобновим работа, ако не възразявате, след около 5 минути. Um, Колеги, с удоволствие възобновявам дейността ни. Благодаря за търпението. Понеделникът винаги е труден. Членове на парламента им се налага да пътуват и трябва да намираме решение на проблема с присъствието. Можем да преминем към точка 6. Времето е отделено за представане от страна на комисията всъщност не. Темата е правата на хората от африкански происход в Европа. Всички сме запознати с проблема с защита на основите права. В нашия ресор е да се борим с всички видове дискриминация, освен у нези, основаващи се на пол или на пазара на труда или на работното място. Специално е отделено време да се обърне внимание на особеното положение на хората от африкански происход в, в, в Европа, най-вече расизма и дискриминацията срещу хората от африкански происход. Искам да благодаря на колегата Сесио Киенги, че вдъхнови работата ни по е, тази тема, макар и в края на мандата, е много навремен, е, навременен този труд. Проекто решението се отнася до изследвания и проучвания, като тези публикувани от е, Асоциацията по основните права. Миналата седмица беше публикувано едно изследване по темата, което ясно определя явлението расизма и дискриминацията и призовава за различни мерки за борба с тях. Призовава и за официално признаване на историята на хората от африкански происход в Европа, както и възприемането на по-всеобхватен поглед към общата ни история. Призовава за действия за насърчаване на политическото участие на хората от африкански происход. Един бърз поглед към парламента и институциите показва колко е навременно това усилие по насърчаване на участието им. Не само политическото, но и общото им представяне в нашите институции. Това се отнася до всички хора с различен свят на кожата от белия, но най-вече до африканците. Проекто решението застъпва тези въпроси, както и други въпроси, свързани с основните права. С въпроси като свързани с европейци от Африканския происход. Беше е, одобрено проекта от координаторите по процедурата 21 ноември. Имаше и дебат за устен въпрос, който също беше одобрен от координаторите миналата седмица на заседанието. Е, и двете ще бъдат внесени в председателския съвет е, с цел да бъдат включени в дневния ред за пленарното заседание през януари, първото пленарно заседание. Е, много съм удовлетворен, че признаваме тази конкретна форма на дискриминация, най-вече в тези трудни времена. С това встъпление бих искал най-напред да попитам дали някой от проекто, дали някой от докладчите в Сянка искат да коментират и дали има други бележки. Координаторите за НП са тук. Ще попитам за координатора от от е СИД Сесил Киенге. Моля да се изкаже първа Сесил. Има думата. Грация, Клода. Е, un sentito Благодаря, Клод. Бих искала да изкажа благодарност на председателя на комисията за вниманието, което е отредил на това досие, не само в рамките на тази комисия. Ежедневно ни помагахте по подготовката на това досие, за да можем в Европа да се справим с проблемите по тази тема. Благодарност искам да изкажа и на останалите членове, които допринесоха за текста. Е, и които допринесоха за признаването от страна на европейските институции на омразата и дискриминацията срещу хората от африкански происход, което все повече се шири в Европа. Дискриминацията има различни проявления. Дискриминация омраза към хора от африкански происход – дискриминация във вид на структурна дискриминация и расизъм. Има постоянно нарушаване на правата и основните свободи. В някои държави членки има постоянни нападения не само срещу хора от африкански происход, но и срещу хора, чиято кожа е тъмна. Да припомни какво случи в Мачерате в Италия преди няколко месеца – Излезе нападателят с цел да убие максимално много черни хора. Шестима загинаха, шестима черни загинаха и все още се чака правосъдие да се въздаде. Има други изходни примери. Миналата седмица представихме доклада на Агенцията за основните права. Той много ясно очертава европейската рамка за борба с всички форми на дискриминация срещу хората от африкански происход. Докладът не само е, описва ситуацията, но и сочи за възможни решения на проблема и стратегия, която се следва. Посещавала съм редица държави членки Франция, Англия. Има сред различните общности яснота, че трябва да има економическо, социално участие, но най-вече и политическо представителство – Лицето на Европа се променя. Това е реалността. Нашето общество трябва е, да извлече максималното от мултикултурализма. Тази резолюция е само първата стъпка към едно по-мултикултурно, по-включващо общество, което осигурява равнопоставеност, е, уважение, където няма място за расова омраза. Мисля, че инструменти като този са от значение, ако искаме да укрепим мултикултурното общество. Благодаря. Много благодаря. В по-общ план въпросът за дискриминацията срещу хора от африкански происход, от афрокарибски происход, на пазара на труда, при жилищно настаняване, в правоохранителните органи, в правосъдната система. Всички тези видове са застъпени в резолюцията. Има ли други колеги, които биха искали да се изкажат? Госпожа Ярока. Благодаря, председателю. Благодаря и на госпожа Кианге за нейното водачество по работата на проблемите, свързани с Африка. Предвид заплахите за тези хора в Европа, е важно да намерим решение, още повече когато се мисли за по-добър африкански проект. Важно е тези хора да имат добра връзка не само със своята страна на происход, но и да имат добро усещане за принадлежност към Европа. Така ще можем да изградим солидни мостове и да насърчим хората, живеещи в Европа и са от африканския происход. Същевременно, считам, че е важно Европейският парламент да демонстрира добра практика, като ангажира повече специалисти от е, западноевропейските страни. Изненадан съм, че толкова много е, западноевропейски страни, в които има хора от африкански происход, не изпращат е, цветнокожи представители в Европейския парламент. На следващо място, ролята на медиите, това, което им казваме чрез медиите е важно образоването им, а много от тях са от най-бедните слоеви на обществото. Те трябва да бъдат обект на програми за намаляване на безността. Медиите трябва да бъдат обучени, за да не представят предубедена картина и картината, която представят да бъдат много по-реална. След това считам, че е важно да се укрепят основните права на тези хора. Има много важна потребност от е, лидерство сред хората от африкански происход, е, за да може и хората, които живеят в Африка, да е, получават много по-добри решения не само от Европейския съюз, но и от другите страни. Не е необходимо да обсъждаме миграцията по начин, по който това се получава по-настоящен в Европейския парламент. Много е важно да се средоточим по начина, по който го прави и този доклад върху е, решенията за бъдещето за живеещите в бедност от африкански происход в и извън Европа. Много благодаря. Благодаря, Ливия. Всички докладчици в Сянка е, са много пристрастни към този доклад и е, Мишел и Бьорк. Е, разбира се, поради пътуването е трудно всички те да присъстват е, тук в понеделник. Е, те са силно ангажирани с резолюцията. Бригит, ти искаш да се изкажеш ли? Точно ще да кажа, че никой друг не иска да се изкаже, но моля, заповядайте. Много благодаря, председателю. Една кратка бележка. Трябва да кажа, че колегата Сесил Кианже от доста време работи по този въпрос. Сега трябва да променим погледа си. Не мисля, че всички идващи от африканския континент и живеещи сред нас, се нуждаят от помощ и подкрепа. Със сигурност те имат потребност от повече подкрепа от останалите, що се отнася до някои аспекти от техния живот. Това, което ние трябва да направим е да поставим край на дискриминацията, така че на хората да се гледа като на хора, към тях да се отнасяме като към хора – а не да стават обект на по-лошо третиране заради происхода или цвета на кожата им. Същото се отнася е, до всяка една различна страна на происход. Помощта е винаги добре дошла, но много развития в Африка е, ще са много по-положителни, ако политиките ни насочени към Африка не, нямат е, не се разглеждат единствено от гледна точка на това, което е добре от нас. На тези страни трябва да им възможност да развият своята промишленост, економики, създаването на ценност, вместо просто да се купуват ефтино е, техните ресурси и да им се продават обратно скъпи продукти. Важно да има промяна на погледа към, европей... към хората от африкански происход и към африканския континент, ако искаме да решим проблема за дискриминацията. Много благодаря. Това, което бих искал да подчертая, е, че тази резолюция тя не се отнася до Африка, а до Европа. А за африканците, които живеят сред нас от векове, които живеят и работят сред нас, които просто искат да са в равни условия. А в момента положението е такова, че дискриминацията е във възход. Някой спомена политическото представителство. Когато преди 20 години дойдох в този парламент, имаше повече представители от африкански и афрокарибски происход в сравнение с днес. Тоест имаме влушаване на това представителство. Това се отразява и на някои пазари е, на труда, както и на някои сектори от обществото, като правоохранителните и съдебните органи. Там имаме нужда от подобряване. Както и госпожа Киенже спомена, е, възхода на популизма и възникващите от това проблеми е, са много очевидни. когато Започнахме да работим по проекта и аз се чудех дали можем да направим нещо по въпроса. Така че благодаря и на секретарията за свършената работа до тук и благодаря на Сесил Киенги за вдъхновената работа по резолюцията, включително и миналата седмица. По нашия план график ще приемем на 10 декември е, проекторезолюцията и се очаква да се обсъжда на първото пленарно заседание през януари. Така че благодаря на всички, които е, допринесоха за тази резолюция. Благодаря ви, колеги. Стигаме до седма точка, точно на време. Седма точка е доклада на мисията на Либе по въпроса за върховенство на правото в Полша. Мисия осъществена между 19 и 21 септември. Първо ще представя техническите подробности и след това ще дам възможност за дебат по тази мисия. И тъй, уважаеми колеги, мисията относно върховенството на закона в Полша, във Варшава, е, разбира се, мисия на една деликатна тема – но първо, техническите подробности. Аз бях председател на мисията от зелените госпожа Саргентини, господин Томашевски, господин Енгел, господин Бей, госпожа Спинели и госпожа Бержерон също бяха членове на делегацията. Проекто доклада е финализиран в съответствие с препоръките на членовете на делегацията и политическите групи. Също и нашите събеседници от Варшава имаха възможност да направят коментари. Някои от тях се възползваха, други не. В крайна сметка и полските власти получиха една седмица, в рамките на която да направят коментар по проекто доклада. Сряда мината седмица получих писмо от полския посланник с някои много конкретни и повечето много общи коментари. Това писмо ще бъде прикрепено към доклада от мисията. Но сега нека представя целите на мисията и основните и констатации. След това ще дам думата за изказвания. На първо място, целта на мисията във Варшава беше да разберем по-добре текущите реформи в правосъдната система на Полша, целите и отражението върху съдебната система в контекста на член 7. Срещнахме се с представители на полското правителство, сената, политически партии, представители в ОССЕ, в Съда по правата на човека, също така и представители на гражданското общество. Бихме искали да благодарим на всички. Благодарим за това, че отделиха от времето си. Парламентарната делегация направи всичко по силите си, за да се срещне с голям брой и разнообразни събеседници – Същевременно не всички срещи можеха да се организират поради известна липса на прозрачност. Премиера, министъра на правосъдието и ръководителя на управляващата партия не се срещнаха с нас. Всъщност премиерът ни уведоми, че срещата е невъзможна на 19 септември. Като председател на делегацията, разбира се, аз си давам сметка, че полските власти имат пълно право да направят обхватна реформа на съдебната си система и слушах внимателно обясненията, но трябва да напомня, че след присъединяването на Полша в Европейския съюз, полските съдии имат задължението на всички европейски съдии да прилагат закона безпристрастно и обективно. Ние представихме на своите събеседници и основните констатации от мисията единствено члена на ЕКР, господин Томашевски и господин Бей от не бяха съгласни с заключенията. Какви са тези заключения? Делегацията се притеснява от кумулативното отражение на съдебната реформа в Полша, това, което се случва с Конституционния съд, обикновените съдилища. Създава се сериозна заплаха от натиск върху съдебната система в Польша. Това е важно за върховенството на закона. Състава и работата на Конституционния съд е под въпрос. Не се оповестяват всички решения на съда. Освен това, има и много уволнени от президента. Продължават и целенасочените нападки срещу съдии, които са срещу реформите и срещу тези, които отправят преюдициални запитвания към Съда на Европейския съюз. Има натрупване на правомощия на прокуратурата и също така министра на правосъдието, което означава политическо влияние върху кабинети, които преди това са били независими от властта. Освен това, трябва да се отбележи политическото влияние върху съдебната система. Има и нова система за пенсиониране на съдиите от Върховния съд, което означава, че след 6 годишен мандат тяхната кариера се преустановява преждевременно. Нещо друго, което е важно свободата да се удължава мандата на съдии – или пенсионната възраст, без непременно да се дава обосновка за това. Установихме и правна несигурност по отношение на процедурата за обжалване. Имам предвид новосъздадената камера към Върховния съд. Има, както казах, правна несигурност и тя може да се отрази на бъдещите избори, тъй като не виждаме достатъчен съдебен контрол. Влушават се и условията за работа на медиите. Влушава се достъпа до правителствени източници, въпреки относителната медийна свобода. Медийното пространство е силно поляризирано. Със сигурност медийните свободи страдат. Неправителствените организации от друга страна имат намалено финансиране – трудни процедури при обява на търг, въпреки че това гражданско общество все още процъфтява. Ще спомена и жените в Польша и техните проблеми, особено в някои региони, където се посяга на техните основни репродуктивни права, що се отнася до достъпа до контрацептивни средства. Не виждаме и конструктивен диалог с международни организации или изпълнение на препоръките на Венецианската комисия. В обобщение мога да кажа, че парламентарната делегация с изключение на члена от ЕКР, господин Томашевски и члена на НСЕ, господин Б е загрижена Що се отнася до върховенството на закона в Польша, разделението на властта, легитимността, правната сигурност, разделянето от, на изпълнителната от съдебната власт. Това е и анализът на Европейската комисия, която смята, че има сериозна опасност – от нарушаване на върховенството на закона в Польша. Това е моят доклад, колеги. Както казах и преди, той ще бъде придружен от писмото на полския посланник. Сега се обръщам към колегите, ако желаят да се изкажат по този проект доклад. госпожа Саргентини, която беше член на делегацията, е болна. И давам думата, извинете. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че бях член на делегацията. Нека да кажа, че тази мисия се проведе седмица след като Европейският парламент гласува доклада за Унгария. За мен е много важно да посочим, че се очертава тенденция. За да се изпълни процедурата по член 7, ние наистина трябва да посетим страната, да разговаряме с представители на правителството, неправителствените организации, журналисти и адвокати. Всъщност трябва да разкажа, че една сутрин ние посетихме правната институция, която отговаря за назначението и уволнението на съдии. В тази организация има и членове на парламента, което е доста странно. След това разговаряхме с членове на Сената, и един от тези членове ни каза колко се радвам да ви видя отново. Сутринта вече разговаряхме, защото съм член и на борда а, за подбор на юристите. За мен това е много странно. Що се отнася до заключенията, аз ги подкрепям, но искам също да добавя, че за нас беше добре това, че разгледахме и по-широкия контекст. Ние не се занимавахме само с тясната формулировка на процедурата по член 7. Напротив, ние разговаряхме активно с журналистите и това е много важно, защото процедурата по член 7 не бива да се опростява, по-скоро трябва да се знае кой отговаря. За мен новината, че полското правителство е решило да промени закона за пенсионирането на съдии във Върховния съд е, е добра. Същевременно е странно, защото в съвета това отдавна се разглежда, но след това се оказва, че ние като друга институция правим нещо различно, а съветът просто се опитва да си затваря очите. Пак ще кажа, комисията е пазителка на договорите, така че съдът може, съдът на Европейския съюз може да вземе решение и тогава ще има промяна. Наистина оценявам възможността, която ни се даде да разменим мнение с всички в Польша по тази тема. Много добре е, че Европейският парламент задава начин на работа, така че ако има друг проблем с друга държава членка, ние можем да посетим тази държава, вместо само да сочим с пръст. Благодаря. Оценявам вашето изказване. Има ли други колеги, които желаят думата? Не. Очевидно днес колегите са ни изоставили. Това не е лично отношение към Полша. Няколко формалности. Първо трябва да благодаря на Джудит за нейното изказване. Мисля, че ние трябва да благодарим и на секретарията на Либа и на всички колеги от различните политически групи, които участваха. Самият доклад беше подкрепен от политическите групи, с изключение на ЕКР и НСЕ. Не виждам възражение на това заседание, така че го приемаме за одобрен. Това ще бъде доклада на делегацията от Европейския парламент, за да може да се предприемат следващите процедурни стъпки. Ако ми позволите по процедурата, според мен е много важно всички по тези доклади да бъдат изслушани. Най-малкото процедурата по член 7 трябва да бъде изпълнена. Но тук трябва да се включат всички страни и НПО и останалите. Не бива да се подхожда едностранно – не казвам, че това се е случило, но в бъдеще Либе трябва да направи така, че да изслушаме всички. Темата е много важна. На второ място. Темата отново ще стигне до съвета. Нали? Същото се случи и с Унгария. Един колега от Либе реши, че темата е толкова важна, че трябва да отиде в съвета и да бъде изслушен. Ако този доклад бъде представен на вниманието на ресорните министри в съвета, мисля, че е много важно, господин председател. И тук се обръщам и към председателя на Европейския парламент, господин Таяни, да изпратим някой от делегацията на нашата комисия – който професионално да обясни какво е положението. Това е моето предложение, като имам предвид какво се случи с Унгария в съвет. Благодаря по първото, което казахте за участието на НПО Разбира се, всички наши делегации работят много интензивно. В този случай също се работи изключително активно, за да се набележат нашите събеседници, съответните НПО. Доклада беше изпратен и на тези НПО за коментар. Както и на всички останали, с които разговаряхме. Политическите групи го разгледаха. Въпреки, че днес в залата няма много хора, мога да ви уверя, че всички политически групи са запознати с доклада. Комисията е започнала процедура за Полша и нашите усилия се вписват в тази процедура като ние правим всичко възможно. Имаме посещението на делегацията, доклада. Наистина правим максималното в този контекст. И ще продължим да го правим по процедурата. Благодаря. Не виждам друг желаещ. Следователно одобряваме с изключение на тези две политически групи, които споменах. Уважаеми колеги, ще направим почивка до 16.30 за следващата точка по визовата информационна система, тъй като докладчикът ни не е тук. Благодаря ви за търпението. Okay, colleagues, we now move to consideration of amendments on the proposal for the reform. И така, предстои ни обсъждане за реформата на визовата информационна система. Получихме 483 изменения, внесени в срока до 13 ноември. От тогава докладчикът и докладчиците в Сянка работят за постигане на компромисни изменения. Имаше четири заседания, включително такова на докладчиците в Сянка и така успяхме да се справим доста бързо. Давам думата на господин Коелю, който е докладчик от 20 юни и чийто доклад бе представен на заседанието на комисията на 5 ноември. Е, благодаря, господин председател. Всички политически групи са внесни изменения, общо близо 500 на брой. По отношение на срещите проведохме такива с комисията. Четири заседания имаше с докладчиците в Сянка и имаме заседания до края на годината, които са насрочени. Стремил съм се да работя с всички, стремил съм се към компромиси, които да обхванат максимален брой и изменения. Някои от направленията на бъдещия доклад са вече почти ясни. Повечето групи са съгласни, че трябва да съществува такава система и че почти по всички въпроси, свързани с взаимната оперативна съвместимост, парламентът вече има позиция. Що се отнася до достъпа до правоохранителната дейност, или на правоохранителните органи, повечето групи са съгласни, че трябва да има такъв. Повечето групи също така са съгласни с засилената защита на личните данни. Но нека да кажем ясно. Същината на тези предложения е защита на системата Шенген 2 Притежателите на дългосрочни визи, както и притежателите на краткосрочни визи, се ползват от свободно движение. Те също така могат да пътуват вътре в шенгенското пространство. Така че да се включат в виз дългосрочните визи и краткосрочните разрешения за пребиваване е само една нормална стъпка. За мен съгласие може да бъде постигнато, зад което да застанат голям брой политически групи и това може би ще ни позволи да започнем преговори в началото на следващата година с румънското председателство. Благодаря. Much, Carlos. Благодаря, Карлос. Um, just one shadow wishes to speak, and that's uh, Вержия, Само един от докладчиците Сянка е тук от ГУЕ, Мари Кристин Вержия. Благодаря. Благодаря, господин председател. Винаги е удоволствие да се работи с господин Коелю, дори когато имаме съществени разногласия. Опасявам се, че голяма част от измененията са мое дело, повече от четвърт. И Както бе казано, на заседанията на докладчиците в Сянка, повечето от тези изменения са принципни, защото искаме универсално разширяване на възможността за използване на ВИС, на системата ВИС. Когато правих проучванията си, си припомних, че в началото ВИС е била предназначена само за е, ограничен е, кръг потребители. След това е, Близкия изток и страните от Персийския залив са добавени към нейното приложно поле. Сега тя обхваща на практика само една. обхваща целия свят. И сега това е проблемът. Е, тръгваме от нещо малко, много прецизно определено, а след това обхващаме целия свят. Това ни се предлага и днес. В виса са въведени миналата година над 55 милиона искания за виза и 47 милиона пръстови отпечатъци. Значи, светът, в който живеем, с тези предизвикателства, които стават все по-големи, създаваме механизми, които рискуват да се обърнат против демократично настроените хори. Това а, много ме безпокои. Безпокои ме, че вече има а, записи за деца. За мен детето е дете. До 18 години едно дете не е навършило пълнолетие. Като навърши пълнолетие, можете да предприемате мерки, но сега а, предприемате мерки на по-ранна възраст, на 12 години, на 6 години. И за това, господин докладчик, надявам се, че ще можем да хармонизираме вижданията си по някои подобни въпроси, за да може не навършилите пълнолетие лица да не се превръщат в жертва на тези процеси, в тяхна мишена. Също така, аз съм против това да се използват външни подизпълнителки. Мисля, че тук трябва да проявим умереност. Защото трябва да има много строги правила. Знаем, че особено в южните страни, в страните от Африка, тези външни изпълнители са склонни към поведение, ако мога така да се изразя, което е повече от разрушително. Визите започват да струват още по-скъпо, шири се корупция, това за мен не е нормално. И трябва да се запази в възможността във всички хипотези заявителят да може да направи своето искане пред дипломатически орган. Значи, по отношение на данните, искам да коментирам биометричните данни. Системата ВИС трябва да служи за издаване на визи, а не за други цели. Мисля, че се осложнява всичко, ако се разширят възможностите за достъп до тази система от извънредно различни органи, включително правоохранителните такива. Така че мисля, че остава още много-много работа, за да можем да направим уредбата такава, че да не може да се използва от недобросъвестно настроени лица и да не еволюира в погрешна посока в бъдеще, нещо, което много би ме обезпокоило. За тази цел е необходимо да въведем някои фундаментални гаранции Иначе е, е, и авторът на 1984 година е, не би могъл да си представи това, което ще възникне и ще се създаде в следствие на съвсем ограничената уредба, която приехме преди години. С съвсем ограничени, строго определени цели. Благодаря много. Благодаря, Кристин. Комисията желая ли да се изкаже? Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да кажа, че очакваме започването на преговорите в тристранни срещи по този важен проект. Благодаря на докладчика, благодаря и на другите членове на комисията. Този проект е важен за комисията и се надяваме, че още преди приключването на вашия мандат ще постигнем споразумение. Ние сме мобилизирали капацитета си за максимално бързо започване на преговорите. Благодаря ви. Председателят. Не знаем кога ще стане това. Това е важна бележка, важно уточнение. Карл, желаеш ли да кажеш нещо в заключение? Е, е... Да, господин председател, искам да кажа само, че благодаря за работата на всички докладчици в Сянка. Мисля, че е извънредно конструктивна атмосферата, в която работим, както каза госпожа Вержия има принципни постановки. Зная това много добре. Но мисля, че има и други въпроси, е, около които можем да се обединим и да бъдем по-градивни. Що се отнася до принципните въпроси, които госпожа Вержия изтъкна, виждам след заседанията на докладчиците в Сянка, че все пак в комисията има мнозинство. Ако можем е, да разчитаме на всички тези колеги, е, няма да имаме проблеми в работата. В края на краищата квалифицираното мнозинство е мнозинство демократично. Благодаря, благодаря, Карлос. Само двамата участвахте в този дебат, но въпреки това той беше истински. Благодаря ви. Благодаря, Мари Кристин. Благодаря и на Карлос. Още една точка трябва да обсъдим. Трябва да изслушаме комисията във връзка с определенето на третите страни, чието граждани са задължени да притежават виза при преминаване на външните граници на държавите членки, както и на тези държави, чието граждани са освободени от това изискване. Оказва се, че аз съм докладчик по това досие. Желая ли комисията да се изкаже? Благодаря, господин председател. Като част от мерките за подготвяне на напускането на Великобритания, комисията внесе проект на 13 ноември е, за изменение на регламент 539 от 2001 година. Е, междувременно този регламент е кодифициран. И новият номер на регламента е 1806 от 18 година. Е, това е номерът, който е обнародван в официален вестник, така че към разпоредбите на този регламент съответно се извършва препратка. Значи, ние сме разисквали различни е, хипотези. Както знаете, Великобритания на 30 март следващата година Великобритания ще стане трета страна. Тя се оттегля от Европейския съюз и е много важно да се знае дали ще има изискване за визи към гражданите на Великобритания, когато пресичат е, външните граници на Съюза. Много е важно това за правната сигурност, за да се знае, да се знае добре дали британските граждани ще подлежат на визово изискване или не. Има редица критерии за решаване на този въпрос. Сега това е новия член 1 от регламент 1806 от 18 година. Това е списък от критерии, който не е изчерпателен от преценка трябва да се прави адхок. всеки път, когато комисията предлага включването на една или друга страна в някой от приложенията към регламента. Значи, економически съображения, политически съображения, съображения свързани с сигурността, незагодна миграция, регионална кохерентност, взаимност са част от съображенията, посочени в член 1. Комисията е направила оценка по отношение на тези критерии или на основание тези критерии спрямо Великобритания – на основата на документи, които те са ни представили. И нашето заключение е, че е уместно британските граждани да бъдат освободени от изискване да притежават виза, когато за кратки престой пътуват до държава членка. В обяснителния меморандум в изложението на мотивите са посочени нашите доводи, географска близост, споделени ценности, демокрация, правова държава, економически връзки, търговски обеми и това, че има много краткосрочни пътувания и ще има такива между Великобритания и държавите членки на Европейския съюз, включително пътувания за делови цели – всичко това ни кара да предложим безвизово пътуване за британските граждани. Това ще стимулира стопанската дейност и ще бъде от полза за държавите членки. Има статистически данни, допълнителни подробности е, за броя на пътуванията между Великобритания и държавите членки, които остават 27 на брой, статистическа информация за търговските обеми и така нататък в нашия обяснителен меморандум. Сега, след като британските граждани вече няма да бъдат субекти на правото на Европейския съюз за свободното движение, те ще трябва да се регистрират в системата за ход изход и ще трябва да се извършват проверки в съответните данни и бази данни. Е, накратко ще се спра сега на законодателните разпоредби. Според член 2, е, предлагаме в приложение 2 към регламента е, да бъдат включени британските граждани, гражданите на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Вече има някои територии на Великобритания, които са в приложение 2. За тези категории положението фактически няма да се променя. Тоест, Приложението и предложението ще въжи само за британските граждани, които в момента са граждани на Европейския съюз и се ползват от свобода на движение и могат да пътуват от тук нататък без визи във всяка държава членка. Общото пътническо пространство между Великобритания и Ирландия няма да бъде засегнато по никакъв начин от този нормативен проект. И сега някои от техническите елементи, свързани с регламента. Първо, искаме да се измени основния регламент, като се заличи е, Обединеното кралство, защото тази разпоредба въжи е, за Обединеното кралство като държава член. Тя няма да бъде вече такава. Е, значи, сега член 4, параграф 2 ще се отнася до Великобритания в друга буква – за да се вземе предвид и положението на апатридите, които живеят в Великобритания и имат издадени документи за пътуване от Великобритания. Така че държавите членки ще могат да освобождават тези категории лица от е, изисквания за виза като разбира се държавите членки трябва да уведомяват за това вземат ли такова решение съобразно съответната разпоредба от регламента. Още една техническа подробност, която ще е автоматична последица от излизането от Съюза. Съгласно 4.2 буква А, държавите членки могат да освободят от визово изискване и у нези граждани на трети страни, които отиват да учат в Великобритания. Тоест, държавите членки правят тази преценка. Ако решат да извършат такова освобождаване от визово изискване, те също трябва да съобщят за така извършеното освобождаване. По отношение на взаимността, член 2 е посветен на нея – може би знаете, че правителството на Великобритания е заявило намерението си да не изисква визии от гражданите на държавите членки, когато извършват кратки посещения или делови посещения на територията на Великобритания. Така че член 2 подчертава, че взаимност е на лице. И се посочва, че в случай, че Великобритания въведе такова изискване, визово изискване по отношение на гражданите на поне една държава членка или на най-малко една държава членка, взаимността в бъдеще ще е, се е, прилага при други условия и парламентът, съветът и комисията, както и държавите членки, незабавно ще предприемат действия. При липса на взаимност трябва да има уведомяване от държавите членки. Защото, както знаете, когато има такова производство за слагане на край на взаимността, държавите членки първо трябва да уведомят, че от техните граждани е започнало изискването на виза. Последната разпоредба на този регламент е член 3. Той урежда влизането в сила. Датата е 30 март. Регламентът ще започне да се прилага от тази дата, освен ако със споразумението за напускане на Великобритания се предвиди друга дата или Европейския съвет, съгласувано с Великобритания, предвиди друга дата, като Европейския съвет трябва да действа единодушно. Това е накратко проектът. Комисията призовава двамата законодатели, парламента и съвета, да предприемат бързо необходимите действия, така че регламентът да бъде прият е, и да е готов да влезе в сила следващата година. Благодаря. Благодаря на комисията. Е, не беше кратко, беше и мъчително, може би само аз се чувствам така. Благодаря ви. Благодаря ви за това подробно изложение. Има ли някои коментари? Трябваше да внеса едно изменение, независимо от резултатите от референдума. Е, искаме да останем. Не съм го казвал, знам, че се записа. Вижте, е, все пак ние можем да внесем изменения. Е, проектът на доклад е, ще бъде представен е, в края на януари. Това е много време за всяка политика, особено за британската политика 21 век. Нека да видим. Обаче, все пак продължавайте да планирате за времето, в което бихме се оказали трета страна. Не бих очаквал друго от комисията. Не очаквам коментари. Поне все още не. Благодаря ви. Благодаря още веднъж на комисията. Благодаря за това извънредно изчерпателно изложение. Колеги, трябва да започнем гласуването точно в обявение час 17.20, тъй като колегите са предупредени за него. И в такъв случай сега ще направим почивка до 17.20, но ще започнем в 17.20. Точно. Моля да се подсетите взаимно всички, че трябва да дойдете в залата снабдени с картите си за гласуване. Um, dear colleagues, uh, Уважаеми колеги, заместниците, да припомня, необходими са ви електронните карти. Така че, унези от вас, които не са пълноправните членове, редовните членове, Здобийте се с карти за електронно гласуване. От третия етаж може да си ги вземете. Припомням, че ви трябват картите за електронно гласуване. Припомненето е адресирано най-вече към гостите заместници. Гласуването започва в 17.20. Welcome, colleagues. <clears throat> We, uh... Добре дошли, колеги. Започваме дългото гласуване. Е, благодаря за вашето участие. Искам да припомня за колегите заместници. Гласуването ще бъде изцяло електронно. Затова моля, бъдете готови с електро... картите за електронно гласуване за всяко от гласуванията. Ако нямате такива от третия етаж, може да ги получите. Започваме с първото гласуване по доклада по собствена инициатива за хуманитарните визи докладчика Фернандо Лопес Агилар е, след председателския съвет е, взел решение на 15 ноември и решението на Либе координаторите на Либе от 19 ноември е, Комисията Либе беше оправомощена да изготви резолюция въз основа на доклада по собствена инициатива по член 225 от договора и правил 46 от правилника на парламента. Разполагаме с 36 изменения внесени. Господин Лопес Агилар би искал да вземе думата преди да пристъпим към гласуването, но нека спомена, че и господин Бекър е заявил, че ще оттегли всички свои изменения по това досие. Господин Лопес Агилар, набързо ви давам думата преди да пристъпим към гласуване. Благодаря, председателю. Вие правилно казахте. Много дълъг беше този процес, дълго ще бъде и гласуването. Ние работихме изключително усилено през последните седмици, последните дни, последните часове. За това няма как да не благодаря сега на всички, които подкрепиха огромните усилия за компромис в този много дълъг списък, но трябва да кажа един грижливо изготвен списък. Наистина работихме денонощно, за да стигнем до приемливи компромиси, без да губим от поглед целта. Имаме възможност да стигнем до някакъв баланс. Визовия кодекс, така както го искаше комисията, от една страна и от друга страна хуманитарните визи, залегнали в нашия доклад по собствена инициатива. Мисля, че нашата кауза е справедлива благородна. Ще помогнем на хората, които пресичат Средиземноморието, тъй като не са имали никаква друга възможност, законова възможност, по която да стигнат. И сега се надявам този следобед да гласуваме именно такава законова възможност. Благодаря на всички докладчици в Сянка абсолютно всеки един от тях, които направиха максималното, за да стигнем до компромиси. И предварително благодаря на всички, които ще гласуват положително. Благодаря. Благодаря на докладчиците в Сянка за техните усилия. Да пристъпим към гласуването. Изменения 16, 17, 18 и 32 амблок. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Минаваме към изменение 20, начало на гласуването. Closed. Край. Отхвърля се. 25. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 27. Начало на гласуването. Closed. Край. Приема се. 28. Начало на гласуването. Closed. Край на гласуването. Приема се. 29 начало. Closed. Край. Отхвърля се 30 начало. Край. Отхвърля се 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Позовавания 1. Начало. Край. Отхвърля се 2. Край. Отхвърля се. Съображение Изменение 3. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Пето изменение. Гласувайте. Край. Отхвърля се шесто изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Седем. Край на гласуването. Отхвърля се. 8. Добре. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14 и 15. Анблок, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Благодаря, Бергит. Текст на приложението. Можем да гласуваме блок 33. Не, не можем. Извинете. Развълнувах се. 33. Начало. Край. Отхвърля се. Моля, гласувайте за 34. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласувайте за 35. Край на гласуването. Отхвърля се. И 36 начало на гласуването. Край. И тя се отхвърля. И последно поименно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 37 за 10 против. Е, е, поздравления на докладчика. Okay, colleagues, we now come to, um... Уважаеми колеги, сега преминаваме към следваща точка за гласуване ком... за общностния код за визите. Е, предупреждение, нямаме много компромиси. предстои ни дълго гласуване. Сега по визовия кодекс решението за интерсоциалните преговори и състава на преговорния екип. Докладчика е отново Хуан Фернандес Лопес Агилар. Редица компромисни изменения бяха договорени, но поради краткия срок за договаряне на повече компромиси има огромен брой е, отделни изменения, което ефемистично означава, че ще гласуваме дълго. Пето изменение. Начало, край. Приема се. 96. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 5. Гласувайте край. Колеги, от НП имаме един глас повече, ако може да решите това проблем. Решен е. Край на гласуването. Приема се. Отиваме на Тран изменение 39. Край на гласуването. Приема се. Изменение 97. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 98. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 99. От... Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 103. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 100 и 101 сходни Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 102, моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. 104, гласувайте. Край. Отхвърля се. 105, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край. Приема се. Приема се. Седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 108. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 109, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърли се. Изменение 8. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 110 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9 и 112 сходни. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 111. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 113. Не. 114. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 115. Край на гласуването. Приема се. Искате ли блок? От 116 до 121. Нека опитаме блок. От 116 до 121. Не става ли? Не, не, не. Добре, не дай, не ме подвежда и пак, че не работи, само губим време. Трябва да продължим да гласуваме. 116. Знам, разбирам, че сте ще се опитаме, но край на гласуването по 116. Приема се ще опитам възможно най-бързо. 117. Край. Отвърля се 119. Край. Отхвърля се 120 начало, край. Отхвърля се 11 начало, край. Край на гласуването. Приема се 121 начало. Край. И то се отхвърля. 122 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 123 начало. Край. Похвърля се 124. Начало, край. Отхвърля се. 126. Начало. Край. Отхвърля се 125. Начало. Край. Отхвърля се. 127. Начало. Край. Отхвърля се. Тран 49. Край. Отхвърля се. 128. Начало. Край. Отхвърля се 129, начало, край. Връщаш ли се, Елмар? Отхвърля се. 42 тран, начало. Край. Отхвърля се. Тран 46, начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 130. Начало. Край. Приема се. 131 начало на гласуването, край на гласуването. Приема се следващото начало. Край отхвърля се. 132, 133 по именно, подкрепено от ТНП. Начало на гласуването, край. Отхвърля се. 134 начало. 134 е, и 12 по именно по искане на НП. Колеги, извинявайте, не 134 и 12. Минаваме на 135-то изменение начало на гласуването. Извинете, обърках се. 135. 135. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Можем да преминем направо към компромисно изменение 4 на моята страница 10, начало на гласуването по четвърто изменение. Компромисно изменение 4. Край на гласуването. Приема се. Изменение 159. Начало на гласуването. На страница 13 на моя списък е изменение 159. Извинете, може би не трябваше да споменавам страниците. Край на гласуването отхвърля се. Изменение на тран номер 5. Край на гласуването. Отхвърля се. 160 и трън 55 сходни заето. Начало, край, отхвърлят се. Компромисно изменение 5, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 6. Моля, гласувайте. Край. Приема се. Изменение 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 168 начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 160. Извинете, 27. 27, да. Да, 27. Правилно го казах. Само ви проверявам. Край на гласуването. Отхвърля се. 169. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 170 начало. Край. Отхвърля се. 174 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 175 начало. Край. Отхвърля се 176. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 177 и 178 сходни гласувайте. Край. Отхвърля се 179 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Трен компромисно изменение номер 2. Да гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 180 начало. Край. Отхвърля се. 181 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 29 начало. Край. Приема се 182 начало. Край. Приема се 180. А извинете. 30. 180 чрез 185, Тран 65-31 еднакви. Моля, гласувайте заедно. Начало, край, приема се. Тоест, сега гласуваме 31 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 186 начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се компромисно изменение 7. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 195 и 196. По именно поискане на НМП гласувайте. Somebody say I need to read that. Някой каза ли, че трябва да го прочета? 195-196 по именно гласуване, по искане на НП. Край на гласуването. А не, не, не е край. Много бавно гласувате по това. Какво се случва? Гласуваха ли всички? Край на гласуването отхвърля се. Изменение 34. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 197 начало. Край. Приема се 198. Не, не, не. Не отиваме на 201 начало, пак по именно поискане на НП. Да, това трябва да го казвам, между другото. Край на гласуването. Приема се. Двеста и три. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 204. Гласувайте край. Отхвърля се. Компромисно изменение 8. Моля, гласувайте. По именно по искане на НП. Да, трябва да го изчета. Край на гласуването. Приема се. Стигаме сега на 225. 225-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменен 226 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 227 начало. Край. Отхвърля се 228 начало. Край. Отхвърля се. 230 начало. Край. И Отхвърля се 308 начало. Край. Приема се 231. Начало. Край. Приема се 233 начало. Край. Приема се 39. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. 234 начало, край. Отхвърля се. 235. Отхвърля се. 236. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 237. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 238. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 239, 240, 200 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Двеста четиридесет и две, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 243. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Тран 74. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Тран 76. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Тран 76. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 244, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 245. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 42. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 247. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 249. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 44. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 250. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 251. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 252. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 257. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 253. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 254. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 255. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 256. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 258. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 259. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 260. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 261. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 262. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 264. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 265. 265. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 266 по именно по искане на НП. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 45 и 267 идентични по именно по искане на НП. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 268. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 269. Край на гласуването. Отхвърля се 270. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 271. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 273, казва председателят. Край на гласуването. Отхвърля се. 274. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 275. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 276. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 47 и 277 идентични. Край на гласуването. Приема се. 278. Моля, гласувайте. Извинява се председателят. 279 трябва да гласуваме. Моля, гласувайте. 279. Край на гласуването. Приема се. 280. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 281. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 282. Край на гласуването. Отхвърля се 284. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение 49 по именно по искане на ЕНП. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 50. Моля, гласувайте. Не извинява се председателят. 52. Моля, гласувайте. Поименно по искане на НП. Край на гласуването. Отхвърля се. 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 56. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се Тран компромис 3, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 60, моля гласувайте. Председателя се извинява, че дава инструкции на член на социалистите и демократите. Край на гласуването. Приема се. 61, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 62, моля гласувайте. Край на гласуването. Почти сме към края, казва председателя. 63 е идентично. 64 не, 65. И аз се изморявам и машината, казва председателя. Край. Отхвърля се. 66. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Тран 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Тран 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 67. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 68. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 69. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 70. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 71. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Тран 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 73 по именно поискане на НП. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Why, what happened? I didn't vote. Sorry, the vote is still open for some reason. Все още продължава гласуването, край на гласуването. Приема се. Не знам какво се случи, извинявам се, казва председателя. 74, не, поправя се, 76. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 3,77 и 78 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 79. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 80 и 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 82. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Тран 26-27 не бяха прияти в Тран, не ги гласуваме. 83 гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 84. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 86. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 87 по именно поискане на ЕНП. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 88. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Отхвърля се. 89. Моля, гласувайте. Край на гласуване. That's rejected. These are all quite close. 90. Vote is open. 90. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 91. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се им. Тран 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 92. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Тран компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 93. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 94. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. гласуването на текста с измененията по именно моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 27 гласа за, 15 против, 4 въздържали се. И сега гласуваме решението за започване на преговори. Край на гласуването. Приема се. 28 гласа за, 13 против, 4 въздържали се. Честито на докладчика. Всъщност, за абсолютното мнозинство не ни достигат няколко гласа. So, see, Само два гласа. Right, colleagues, let's uh, proceed. Um, and uh, thank you for your resilience on this. Quite... Много благодаря за вашата издържливост. Това много помага в процеса. Нека веднага продължим нататък. Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки. Господин Теракабрас е наш докладчик. Желаете ли да вземете думата или предпочитате направо да преминем към гласуване? Искам само да е, обясня какво подкрепяме в становището на Либе. Разширяване е, на приложното поле, ежегоден преглед във всички държави членки, така че да се подпомага комисията, интерпарламентарен е, дебат, за констатациите от този преглед и силна връзка с отражението върху бюджета. Заради компромисите сме премахнали препратката към член 7 и е, това като основна предпоставка. Също така сме махнали споменаването на думата демокрация. Искаме да гласуваме становище, което е по-амбициозно предложението на Комисията по бюджета. Ще гласуваме е, и ще подкрепяме това становище и тези позиции, включително при гласуването е, в Комисията по бюджет. Благодаря. Нека преминем към гласуването. Изменения 27 и 28 идентични. Край на гласуването. Отхвърлят се. Компромис 1. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 136. Можем ли да гласуваме анблок? 136 до 151? Не. 136. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 137. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 138. Начало на гласуването. Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 139. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 141. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 142. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 143. Моля, гласувайте. Не, всъщност. 144. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 145. За. Начало на гласуване. Sorry, was sighing audibly. Извинете, да, чу се въздишката. Извинете ме за това. 145-то край на гласуването. Отхвърля се. 146-то начало на гласуването. Край на гласуването. По изменение 147 отхвърля се. 149-то начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 151. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 152. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 153. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 155 и 156 отъждествени. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 160 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 161 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 162 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 163 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Извинявай, Барбара. 164-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 165-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 167 начало на гласуването. Uh, Край на гласуването. Отхвърля се. Барбара, опитвам се да гласувам в твоя полза, обаче координаторът ми не позволява. 169-то начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 170-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 32-ро изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Тук положението е по-добро. Приема се. Барбара, поздравявам те. Изменение 33-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. И това изменение се приема. Точки от преамбюла. Компромис 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 34-то или кое изменение? Колеги, стигнахме последната страница. Изменение 80-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 81. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 91. Начало на гласуването. Край на гласуването.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 Отхвърля се. 89-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Окончателно гласуване поименно. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Приема се с 33 гласа за 10 против при трима въздържали се. Господин Тарикабрас, докладчик, поздравявам ви. Преминаваме към следващия доклад на господин Тарикабрас Състояние на основните права в Европейския съюз. Господин Терикабрас, да гласуваме ли? Мислите ли, че можем да пристъпим към гласуване? Да, можем. Имам какво да кажа, но е късно, всички сме уморени. Моля да гласувате за. Yeah, oh, well Каква прекрасна реч изнесохте. Искам да благодаря на всички за това, че са толкова търпеливи и така добре се държат по време на гласуването. Невероятно сте дисциплинирани и ви благодаря за това. Изменение 86. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 1. Моля, гласувайте. Извинете. Извинявам се. Опитвам се да направя така, че да се прибера. Мозъкът ми така работи. Не 86 87 изменение. Извинете, тук се изпреварих. Това не говори добре. 87-мо изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 89-то, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 90-то, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 93-то. Начало на гласуването. Плюс. Край на гласуването. Приема се. 94-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 95-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 96-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 97. 97. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 98. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис. Едно. Начало на гласуването, както вече ви казах. Край на гласуването. Приема се. Компромис едно а Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4А. За правата на децата. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Извинете, колеги, извинявам се. Изменение 147. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4Б. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. Извинете, след 52, 145. Да, 145. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 185. 145 до 190 анблок. Прекрасно. Гласуваме всички тези изменения анблок. Да, тук пробвам бавно. Това е един блок от изменения. Край на из... гласуването всички изменения са отхвърлени. Да видим дали можем анблок да отхвърлим 190 до 194. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. Компромис 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Това е голямо постижение. Uh, Господин Терикабрас, браво на вас! Изменение 265. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 269-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 6А. Моля, гласувайте. It's on Brexit. Um... Става дума за Брексит. Какво означава това, че няма да има Брексит? Гласувахме за това Брексит да не се състои. Край на гласуването. Приема се. Брексит няма да се състои. Брексит се отменя. Компромис 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. That's another nice one. И това изменение си го бива. Приема се изменение 312. Край на гласуването. Отхвърля се. 313 изменение. Моля, гласувайте. Тук докладчикът е поставил плюс. Край на гласуването. Приема се. Стигаме до компромис 6Б. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Много добре. 381 изменение, начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Нека сега преминем към изменение 408. Не можем да гласуваме всички тези следващи изменения анблок. Край на гласуването. Отхвърля се. 409. Моля, гласувайте. Не можем, защото всички те са обозначени по различен начин. Край на гласуването. И това изменение се отхвърля. 410-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 411. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 412. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 413 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 414. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 415 то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 416. то Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Точки от преембюла. Компромис 7А. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Че, из, тоест, компромисно изменение 3. Край на гласуването. Приема се. Стигаме до изменение 21. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Отново преамбил компромис 8. Начало на гласуването. Компромис 8. Край на гласуването. Приема се. Изменение 22. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 24. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 79. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 80. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме ли 83-то? Не. Преминаваме към гласуването на текста като цяло поименно. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Моля, прекратете гласуването. 31 гласа за, 13 против, 1 въздържал се. Господин Терикабрас, поздравявам ви отново. Второ окончателно, трето окончателно гласуване. Много благодаря на всички ви. Наистина се справяме чудесно. Мисля, че това е едно от най-дългите гласувания, които някога сме провеждали и високо ценя вашата дисциплинираност. Преминаваме към следващото гласуване. Изменение 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Ако някой иска да направим почивка, кажете. А, твърдо сте решени да работим. Аз имам нужда от почивка, но явно няма да ми се позволи такава. Приема се. Изменение 12. Начало на гласуването. Да, знам какво имате предвид. Ако направим почивка, няма да се върнем повече. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Начало на гласуването. Край на гласуването но отхвърля се. Open. 14 начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Начало за 15-то. Край на гласуването. Приема се. Съображение първо. А не. Няма да гласуваме съображението. Минаваме на седмо изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. И последното поименно начало. Край на гласуването. Може ли да обърна внимание на факт, че дори не казах какво гласувам. Моля да се извиня на докладчика госпожа Гал и да кажа, че става въпрос за е, доклада за временния документ за пътуване. Извинявайте, за първи път от 5 години правя такава глупост. Пристъпих към гласуването без да съм казал за какво гласуваме. Можеше по всичко да сте гласували. Искаш ли да, искате ли да се изкажете? Съжалявам. Последно гласувахме и последното. 41 за 4 против, няма въздържали се по е, много добрия доклад за Европейски временен документ за пътуване. Сега нека да, да подходя надлежно. Следващото, което ще гласуваме е повторното заделяне на оставащи суми в подкрепа на изпълнението на решението на съвета 2015-1523 и 2015-1601. Мириам е докладчика, тя може да има думата. Всъщност сега виждаме, че няма, но добре да не бъдете толкова лоши. Всички имат а, еднакви права. Започваме с гласуването. Ставате вече лоши. Край на гласуването. Приема се с 25 на 18 един въздържал се. Поздравление на Мириам, независимо където е тя. Следващото е резолюцията на адекватността на защитата на личните данни в Япония. Можем да пристъпим към гласуването. Изменение 22. Колеги, изменение 22 е начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 25-то изменение начало. Край. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 начало. Closed. And that's... Край. Отхвърля се. 27 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отвърля се. Моля, гласувайте изменение 28. Начало. Край. Приема се изменение 29. Не, не, отиваме на 31, 32 и 33 сходни начало на гласуването. Closed. Край на гласуването. Приема се 35-то изменение. Начало на гласуването. Close. Край на гласуването. And that's carried. Приема се. Минаваме на 39 начало. Closed. Край на гласуването. And that's rejected. Отхвърля се. Минаваме на 40. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 42 начало. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Amendment 43. Изменение 43. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 44. 44. 44 като допълнение но отбелязва, че това се отнася до ограничен брой хипотези. Е, гласува се като допълнение към 43 начало. Край. Приема се. Изменение 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 46. Начало. Край. Отхвърля се. Изменение 47, начало на гласуването. Closed. Край на гласуването. Rejected. Отхвърля се. Изменение 48, моля гласувайте. Closed. Край на гласуването. That's rejected. Отхвърля се. Изменение 49, начало. Closed. Край. Carried. Приема се. Изменение 50. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 52 начало. Край. Отхвърля се. 51 начало. Край. и е прието. 53 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 54. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 55 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 56 начало. Край. Отхвърля се. 57 и 58 сходни начало. Край. Отхвърля се. 59 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 60-то изменение начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 62-ро изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 61-во изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 64. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 65-то се гласува като допълнение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Минаваме на 69-то изменение начало на гласуването. Шестдесет и девет. Край на гласуването. Отвърля се 68 начало на гласуването. Край на гласуването. Не се приема. Изменение 70 начало. Край на гласуването. Не се приема. Изменение 79 начало. 71, извинете, начало. Край. Отхвърля се 72 начало. Край. Отхвърля се. Изменение 73 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 74 начало. Край. Отхвърля се. Моля, гласувайте изменение 75. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1. Начало. Край на гласуването. Приема се. Моля, гласувайте изменение 2. Начало. Край. Приема се. Изменение 4 начало. Край. Не се приема. Изменение 3 начало. Край. Приема се. Изменение... Не, не, момент. Изменение 6 начало. Край на гласуването. Не се приема изменение номер 8 начало. Край на гласуването. Не се приема изменение. Седмо, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 11 изменение начало. Край. Не се приема изменение номер 10. Начало. Край на гласуването. Не се приема изменение 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Не се приема. Моля гласувайте изменение 12. Край на гласуването. Не се приема. Изменение 13. Начало. Край. Не се приема. Изменение 15. Начало. Край на гласуването. Приема се. Из... Минаваме на изменение 16. Начало на гласуването. Край Приема се 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не се приема. 18 и 19 са сходни. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 20. Начало. Край на гласуването. Приема се. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 28, 9, с 28 гласа 9 против 7 въздържали се и почти сме приключили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 Приема се. Четвърто изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение. Начало на гласуването. Close. Край на гласуването. And that's carried. И то се приема. Съображенията на гласовите първото изменение, моля. Край на гласуването. That's carried. Приема се изменение 7, начало, край. Приема се. Осмо. Начало. Край на гласуването. Приема се. Десето изменение начало. Край на гласуването. Не се приема. Изменение номер 2 начало. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Не се приема. По именно гласуване. Начало на гласуването. The vote is closed. It's carried. 39 votes, 2 against and 1 abstentions. Congratulations to the rapporteur, Sophie. So we come to the second last one. Стигаме до предпредпоследното, колеги. укрепване на сигурността на документите за самоличност на гражданите на Европейския съюз и документите за пребиваване, издавани на граждани на съюза и техните семейства, упражняващи правото на свободно движение. Докладчик Жерар Депре. Жерар, искаш ли да вземеш думата? Не, процедираме направо с гласуване. Yeah, I mean, as everyone doing hard work on all these reports, but we'll go straight to the vote. Всички работят усилено по тези доклади, но да започнем с гласуването. 69. Край на гласуването. Отхвърля се. 70. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Бързичко. Компромис 5. Благодаря ти, Жерар. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 11. Извинява се председателя. Винаги остава по едно 8-8. Проверяваме дали сте будни. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 189. Моля, гласувайте. Овлякох се, това е съвършения доклад, казва председателят. Край на гласуването отхвърля се. Компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Не. Компромис 12. Край на гласуването. Приема се. Съображения. Двеста и пет поправя се председателя. Двеста и пет. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 71. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 79. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 96. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 103. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 102. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 104. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 106. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И окончателното гласуване по именно на текста с измененията. Край на гласуването. Приема се. 32 гласа за, 7 против, 3 въздържали се. Поздравления. Мандата за преговори. Сега гласуваме. Моля, гласувайте. Необходимо е абсолютно мнозинство, колеги. Моля. Край на гласуването. Приема се 32 5 гласа за, 7 против. Поздравления на докладчика господин Дюпре. Сега преминаваме към последното гласуване. Благодаря на всички. Тук ли е господин Радев? Не. Да започнем да гласуваме тогава. правила, улесняващи използването на финансова и друга информация с цел предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на определени престъпления. Изменение 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 107. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 109 и 20 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. Компромисно изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 115-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 117 и 21 идентични. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 119. Моля гласувайте. 118 е оттеглено. Край на гласуването. Отхвърля се. 120 и 22 на икон. Край на гласуването. Приема се. Екон 23. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромисно изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 126-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 128 Извинява се председателя 127 и 25 на икон. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 128 край на гласуването. Предполагам, че ще трябва да продължим на английски, ако няма превод. Приема се 129. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 131. Не поправя се председателя. 27 на икон. Close. Край на гласуването. Приема се. 130. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 131 и 2 и 28 на икон. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 133. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се икон 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 134. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 136. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 137. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 138. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 164. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 165. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 175. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 176. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се

Mrs. Holmeyer was listening. I did 77. We voted on it. now we're on 177. 77 го гласувахме. Сега 177. Mrs. Holmeyer. Okay. I definitely said 77. Със сигурност казах 77. Искате ли отново да гласуваме? Добре. 177. Моля, гласувайте.